много емоционален дебат, но сега можем да преминем към следващата точка, а именно общо разискване споразумение за партньорство между Европейския съюз и Сингапур. Провеждаме този дебат възоснова на доклада на Дейвид Мартин за споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Сингапур, плюс резолюция, плюс препоръка относно защитата на инвестициите между Европейския съюз и е, Сингапур. Ще обсъдим още един доклад е, от е, господин Дейвид Мартин с още една резолюция, плюс препоръка от господин Антонио Лопес Историс Уайт по същия въпрос за споразумение за партньорство и сътрудничество и още един доклад от Антонио Лопес Историс Лайт относно резолюцията за сътрудничеството между двете страни. Можем да започнем този съвместен дебат. Добре дошла, госпожо комисар. Най-напред давам думата на докладчика Дейвид Мартин. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, най-сетне стигнахме и до тук. Измина доста време от споразумението Европейския съюз Сингапур, но сега вече стигаме до последния етап на преговорите. Искам да благодаря на правителството на Сингапур за тяхното а, търпение и подкрепа, особено на посланника. Искам да благодаря на комисаря, генерална дирекция търговия за предложението, което можем да подкрепим в тази зала. Благодаря също и на докладчиците в Сянка за отличното ни сътрудничество. Въпросът към тези, които все още проявяват скептицизъм е какво не ви харесва в това споразумение? То надгражда на тези, които имаме с Япония и Канада и означава, че Европейския съюз се базира на една система, базирана на правила, докато Трамп иска да изгражда стени. Сингапур е безопасно място за търговия и инвестиции от Европейския съюз. Това е важен пазар сам по себе си, тъй като има върховенство на закона, е, има един от най-високите доходи на глава от населението в света. Над 10 000 европейски компании са базирани там и много от тях очакват е, да разширят своята дейност благодарение на споразумението за свободна търговия с Сингапур. Сингапур е важен сам по себе си. Той е от ключова стратегическа важност за достъп до азиатския регион, един от най-бързо развиващите се региони в света. Сингапур е важен център, през който преминава значителна част от износа ни към региона. След влизането на транс Тихоокеанското партньорство в сила, ние можем да изостанем, ако не направим нищо. В економическо отношение става дума за споразумение, което е от полза за всички заинтересовани. В допълнение към търговските ползи искам да подчертая, че това споразумение отразява ценностите на Европейския съюз и позициите на Европейския парламент, изразени в много от нашите резолюции. Например, нищо от това споразумение не пречи на прилагането на принципа на предпазливост или на правото на държавите да регламентират в интерес на гражданите. Публичните услуги са защитени. Предпочитаното това е предпочитанието и на парламента. Освен това се спазват стандартите на Европейския съюз. Има ангажименти за околната среда в областта на рибарството и на горското стопанство. Също подкрепя и многостранни споразумения, като Парижкото споразумение. Аз приветствам, че Сингапур е поел ангажимента да ратифицира трите оставащи нератифицирани конвенции на МОД. Има диалог с социалните партньори, с МОД. Има междуведомствена работна група, целта на която е да се приведе националното законодателство в съответствие с трите конвенции на МОТА. Мисля, че това инвестиционно споразумение е най-прогресивното и трябва да послужи като модел за бъдещи подобни. Искам да благодаря на комисаря и за нейния, на нейния екип, че се а, вслуша в това, което иска парламента относно уреждането на спорове. Да се използват а, а, признати юристи, не арбитри. Ще има механизъм за обжалване, ангажимент за кодекс на поведение. Също се споменава, че се заменят съществуващите 13 двустранни договора, които са сключени от някои държави членки. И на последно място искам да подчертая, че има една слабост това споразумение, което се надявам да бъде разрешено при бъдещи подобни споразумение, тъй като даваме права на инвеститорите, но не изискваме задължения от тях. Това надявам се да се а, коригира. Така, предлагам на парламента да одобри и двете споразумения. Благодаря ви, господин Мартин. Ние сме закъснели с 15 минути, така че ви моля да се придържате към времето за изказване защото трябва да приключим дебата преди полунощ. Затова няма да допускаме въпроси по процедурата синя карта. Сега давам думата на Лопес Уайт. Благодаря. Благодаря на колегата Дейвид Мартин. Присъединявам се към него, благодаряки на посланика на Сингапур, който помогна голяма степен при изготвянето на тези договори по е дух на прозрачност, запознавайки ни с реалностите в Сингапур. Минаха 15 години, откакто беше даден мандат комисията да договори споразумение с Сингапур. Сега сме в финалната права. Утре ще гласуваме, ще дадем съгласие по споразумението за сътрудничество както и споразумението за свободна търговия, споразумението за защита на инвестициите. Европейския съюз отново проявява ангажираност с многостранния подход в свят, в който това е поставено под въпрос. Европейския съюз запазва твърда позиция и е в подкрепа на международното сътрудничество. Това споразумение с Сингапур отнася до изградени връзки, политически, економически, през годините засилва сътрудничеството между Сингапур и Европейския съюз в областта на сигурността, правосъдието, климатични изменения, развитие. Това са теми, които много вълнуват гражданите ни. Сингапур е изключително важен фактор в Тихоокеанския регион за стабилността на региона, нещо, което е важно и за Европа, за предприятията от Европа, за европейците. Страната също е, е врата към Тихоокеанския пазар, където са важни актьори като Китай и Индия. Приемайки тези споразумения, се премахват някои несигурности за нашите инвеститори. Създава се смесен комитет, който ще работи ежедневно по изпълнението на целите за сътрудничество. Ще се обсъждат въпроси като с международна сигурност, научно-техническо сътрудничество в областта на енергетиката, в транспорта, в, е, особено в морския и въздушния транспорт. Също обръща се внимание на информацията и на киберсигурността, тъй като става дума за нещо, което не познава граници и нашите предприятия губят много. Затова трябва заедно да водим тази битка трябва да продължат и сериозните културни връзки, които съществуват, както и обучителни програми за европейци, използването на програмата Erasmus Mundus и други. Сингапур може да се превърне в платформа за младите хора, за пазара на труда в Азия. Това споразумение допринася за световната сигурност борбата срещу тероризма, нещо, което поставя под въпрос социалната държава. Трябва да се обменят данни, свързани с финансирането, един от начините за противопоставяне на тероризма всички европейски предприятия ще могат да установяват контакти не само с Сингапур, но и други азиатски държави. Повече от 10 000 предприятия и инвеститори от Европейския съюз са установени в Сингапур. Това е център за тях, за целият Тихоокеански регион. Там има стабилна правна рамка, което е крайъгълен кабъл на всяки, всяко подобно взаимодействие. Създават се нови възможности за бизнес, за инвестиции, за растеж, за разрастване. Нашите граждани ще могат да развиват по сигурен начин своите бизнес идеи, ние създаваме нужната среда за създаване на нови работни места. Вече го споменах и искам отново да подчертая теми като климатичните изменения. Тук геополитическото значение на Сингапур е, че може да реагира на хуманитарни и екологични кризи в Юго-Источна Азия. Европейския съюз сега ще има привилегирована платформа за сътрудничество и участие в вземането на решения по политиките за климатични изменения, така както прави Сингапур, като допринасяме с нашето ноу-хау и политиката, която следва Съюза в тази сфера. Искам да благодаря за работата на всички докладчици в Сянка, за помощта, за доброто сътрудничество по доклада. Надявам се, че утре ще може с голямо мнозинство да приемем това рамково споразумение за партньорство и сътрудничество с Сингапур. Това ще бъде източник на стабилност, заетост и гаранции за бъдещето за международните отношения. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Лайт. Сега искам да подчертая, че говорите с един глас госпожа Малстром от името на Европейската комисия. Добър вечер, почитаеми депутати. Благодаря на двамата докачици: господин Мартин и също така на господин Несторис Уайт за добре свършената работа и за това дълго пътуване, което ни доведе тук днес. Ползите от търговията и инвестициите са свързани с Сингапур. Сингапур бяха решителни и преобразиха тази държава без да имат достъп до природни ресурси и се превърнаха в една от най-благоденстващите страни. И това благоденствие се прехвърля и на нейния народ. Те са един пример за това как търговията, устойчивото развитие Инвестициите могат и вървят ръка за ръка. И в миналото а, те се отнасят а, и благоприятно към Европейския съюз. От десетилетия сме добри партньори и Сингапур реши това сътрудничество да бъде скрепено с, с това споразумение, което обсъждаме днес и ще бъде гласувано утре. Това споразумение полага рамката за политическото сътрудничество между партньори, които мислят по един и същи начин. Сингапур е най-големият ни търговски партньор в Игоисточна Азия и сред най-големите 20 партньори на а, обмена на стоки на десето и в десятката по отношение на инвестициите. С това споразумение ние полагаме основите на една рамка за по-нататъчно развитие. Много са ползите от това споразумение. Тарифите по търговията ще бъдат премахнати е, износа на електроника, на коли. Това са все неща, които ще бъдат освободени от различни бариери. Създават се много възможности за деловите среди и за отдалните лица. Това споразумение съдържа и глава за всеобхватно развитие и задължения по отношение на правата на работниците според международното право, също така части свързани с биоразнообразието, корпоративната отговорност и грижи за определени слове в обществото и добри практики. Създават се възможности за съответствие с конвенциите на МОД с конкретни резултати. Очакваме постоянство в усилията, които ще бъдат полагани. Властите в Сингапур показват, че са ангажирани с подготовката за изпълнение на задълженията за устойчивото развитие. Споразумение за защита на инвестициите и е също част от това споразумение. Цяла система, разработена на европейско равнище, ще бъде разработена и Сингапур се обърна с молба за помощ към нас. Има съвършенно и ясно уредени правила, прозрачност, независимост на арбитража и прилагане на двустранните споразумения, които имаме. На базата на своя мандат комисията предлага още по-строги правила срещу злоупотребите. Така се гарантира, че новите закони ще защитават интересите и околната среда и ще има напълно прозрачна съдебна система по отношение на инвестициите, подобно на споразумението с Канада. Това е в съответствие с европейските договори. Многостранните а, съдилища ще могат да разглеждат над 3000 споразумения, които вече са подписани, за да могат инвеститорите да изпълняват своите задължения, както каза господин Мартин. Така че тези споразумения, договарени с Сингапур, са последна дума. Те са съобразени с най-високите стандарти. Сингапур, освен че е партньор, те са и биещото сърце на Юго-Источна Азия. Поради това споразумението ще е жалон за по-нататъчни преговори с други партньори. И в заключение няколко думи за споразумението за партньорство и сътрудничество. Това е предмостие към инучески и политическо взаимодействие не само с Сингапур, но и с целия регион. Както докладчикът спомена, това е базата за ефективни договорености с Сингапур, за силен политически диалог – и сътрудничество в много области. Правата на хората, правата на трудещите се, сигурност, взаимодействие между отделни индивиди, културен обмен, заетост, социални въпроси, също така засилване на научно и технологичното сътрудничество в енергетиката, изменението на климата, защита на природните ресурси и транспорт. Съместен комитет ще бъде създаден по линия на това споразумение на съответното равнище, за да гарантираме надлежното функциониране на споразумението и прилагането на неговите разпоредби. Също така ще бъдат подготвени и препоръки за подобряване на тези разпоредби. Регионалния мултилатерализъм ще се развива благодарение на него на базата на диалог. Ние високо ценим това наше партньорство и ще положим усилие то да стане още по-силно. Сингапур а, сътрудничи по всички тези въпроси. Сътрудничеството между Сингапур и Европейския съюз има дълга история и в бъдеще, благодарение на споразумението, ще стъпи на още по-широка основа на базата на ефективно прилаган мултилатерализъм. Благодаря ви и очакваме вашата подкрепа и в бъдеще. Благодаря много, госпожо комисар. Сега можем да започнем дебата. Той изглежда много обещаващ от името на НП господин Кели. Най-напред искам да благодаря на докладчиците Дейвид и Лопес, да благодаря на докладчиците в Сянка. Отдавна се очакваше това, но най-сетне имаме възможност да обсъдим този въпрос и да гласуваме по него утре. Търговията между Европейския съюз и, и а, Сингапур е значителен. 55 милиарда от Европейския съюз, 45 от а, Сингапур. Благодаря и на екипа на комисаря Малстром за положените усилия. Селскостопанският сектор в Ирландия ще се възползва голяма степен от това споразумение което е нещо важно, като имаме предвид какво може да стане с износа ни към Обединеното кралство след Брекзит. Така че ние планираме за годините напред. С примахването на тарифните и нетарифни бариери ще се създадат много възможности за бизнеса. Това са прогресивни предложения свързани с решаване на споровете за инвеститорите. Това е включено в споразуменията с Канада и с Япония. Трябва да го подкрепим с голямо мнозинство. Така че аз ще почербя с ирландско уиски сключването на това споразумение. Господин Кели, моля ви да се придържате към времето си за изказване, защото трябва да приключим своевременно от името на социалистите и демократите, госпожа Моска. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, госпожа комисар преди няколко седмици ние сключихме споразумение с Япония и сега отново говорим за стратегическо споразумение. То е важно за гражданите, за предприятията и за работниците. Европейският съюз сега се превръща в абсолютен протагонист, привърженик на една световно регулирана търговия – ние винаги сме искали една глобализация с правила и на базата на това партньорство ние бихме могли глобално да разпространяваме нашите стандарти и ценности. Има глаузи за защита на работниците, на околната среда и по този начин можем да предпазим гражданите от отрицателните въздействия на глобализацията. Има също и разпоредби във връзка с правилата на МОД или Парижкото споразумение, признаване на нашите защитени географски наименования. Освен това, 90% от световния растеж през следващите години той ще се състои извън нашите граници и с това споразумение ние печелим един важен пазар и можем да се погрижим по този начин за по-висока заетост и по- висок растеж. Сингапур е част от най-динамичния регион на света. Това са важни пазари за европейските производители. Имам предвид не само големите концерни. 80% от представените европейски фирми в Сингапур са малки и средни предприятия. 33 милиарда евро е оборота и ако това продължи като тенденция, ще се създадат хиляди работни места в Европа. Всичко това не влиза в конфликт с економиката на Сингапур. Но гледайки цифрите, мисля, че едно е ясно. Това е много важно споразумение за европейските работници, за европейските предприятия, чието изделия се продават в целия свят, а гражданите ще бъдат запазени от отрицателните последици на глобализацията. Благодаря. Сега от името на ЕКР господин Танов. Споразумението за свободна търговия между ЕСА и Сингапур е още един пример за успешния дневен ред на ЕСА в областта на търговията след подписаното споразумение с Япония. 45 дни има, докато Великобритания ще напусне Европейския съюз. Това ни напомня още веднъж, че политиките на тези, които са за Брексит, за Брексит всъщност са неоснователни, като целта им е да подписват такива споразумения за свободна търговия с онези държави от общността, към които ЕСЕ не проявява интерес. Но ето тук днес обсъждаме споразумение с Сингапур, държава от АСИАН, в съответствие с договорите за свободна търговия и партньорство с Канада и тези, които напредват обещаващо с Австралия. Така че съвсем ясно става, че след 29 е, март е, Европейския съюз на 27-те ще има по-добри условия за търговия с държавите от общността, отколкото Великобритания а, Ден представител на индустрията в Великобритания е започнал и е преместил дори с седалището си от Лондон в Сингапур. Мисля, че това е достатъчен аргумент. Благодаря ви. Благодаря. От името на Алти, господин Балселс. Moltes gràcies, senyor president. Dear благодаря, господин председател, комисар Малстрем, уважаеми колеги. Искам да кажа, че сътрудничеството между докладчика Мартин и всичко от Сянка беше много добро. Ние ще гласуваме за, така както го направихме в Инта преди една седмица, което е отражение на отличното сътрудничество. Искам да благодаря на посланика на Сингапур и на неговото правителство за търпението и за съдействието споразумението за свободна търговия, е споразумението а, за а, защита на инвестициите е от полза на потребителите. Отношенията а, бяха започнати преди години. Най-сетне сме на финалния етап. Почти една трета от търговията с този регион се осъществява а, с Сингапур. Има много компании, които са установени в Сингапур, които действат в една много сигурна среда. Освен това, Сингапур е важен център в този регион и важен на врата към региона. Споразумението за защита на инвестициите замества 13 двустранни подобни споразумения, сключени между държави членки и Сингапур. Надявам се, че утре ще гласуваме в подкрепа на една съвременна система за съдилища за защита на инвестициите. Всичко това е важно за опазване на здравето на хората, на околната среда, освен това има очаквания за по-високи печалби. Споразумението за защита на инвестициите гарантира равноправно третиране, не допуска паралелни е, искания. Приветствам усилията на комисаря Малстром за подобряване на диалога и прозрачността. Колеги, растежът в Европа се осъществява чрез търговия, а не чрез натрупване на, на държавен дълг. Многостранният подход е нещо, което приветстваме и трябва да се движим в тази посока. И така, благодаря ви много, господин председател. Благодаря ви. От името на Обединената левица Анмари Минер. Господин председател, аз е, имам три е, доста големи опасения във връзка с е, инвестиционното споразумение с Сингапур. Има все още един параграф, който урежда подсъдността. Може би трябва да посоча, че предприятията могат да поставят искания, когато се застрашават техните печалби. Но всъщност това е опасност и за Данакоплатците и инвеститорите получават изключителни права, обаче не се предвиждат правила за устойчиво развитие и това означава, че хората, животните, околната среда ще страдат от всичко това. Съществува и възможност чуждестранните инвеститори да купуват държавни облигации и при кризи те могат да блокират преструктурирането на публичния дълг. Парламентът и комисията следят интересите на мултимилионерите и големите концерни. За тях това е по-важно от интересите на гражданите. Това е неприемливо. Почти половин милион души през последните седмици изпратиха петиция до СТС и точно такива споразумения те желаят да бъдат спрени. Трябва да бъде спряно това търговско споразумение и не трябва да се създава благоприятна страна за международните концерни. Благодаря, госпожо депутат. Сега давам думата за групата на зелените, господин Бютикофер. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, това, което а, е, трае от дълго време, в крайна сметка се оказва добро, казваме в Германия. И мога да кажа, че нещата наистина продължиха дълго. Те проявиха много голямо търпение към нас, имам предвид Сингапур, и мога да ви благодаря, че най-сетне стигаме до целта в координацията на диалога между нас и АСЕАН. Европа търси засилено сътрудничество с Азия за осъществяване на нашите ценности и интереси. Необходимо ни е стратегическо партньорство. Искаме стратегическо партньорство с АСЕАН за гарантиране на сигурността и развитието в този район на света. Ние искаме да засилим връзката между Европейския съюз и Азия и да работим многостранна основа. И в крайна сметка ние искаме цялостно зачитане на правата на човека, правото на събрания, премахване на смъртното наказание. сега преминавам на английски. Сингапур също ще разберат а, нещата. Всъщност не би трябвало инвестициите да се защитават с такова споразумение. От 2007 година насам в Европейския съюз има стандарти и процедури и ако една държава не изпълни задълженията си, то тогава тези задължения се преструктурират. Всъщност това споразумение за защита на инвестициите състава, създава една възможност – и увеличава прага за съгласието на инвеститора дали да бъдат започнати а, процедури. Инвеститорите, които ще изпълняват това споразумение, ще бъдат с привилегировано положение спрямо другите инвеститори. Именно за това ние настояваме да не гласуваме а, утре споразумението за защита на инвестициите, преди да се гласува анекс 4. Благодаря. Колик, please. Моля колега. Налага се да се съобразяваме с правилата. Сега от името на групата EFT, госпожа Бе. Колеги, ну... Благодаря, господин председател, колеги. Не можем да даваме право на корпорациите да съдят държава. Ние трябва ясно да подчертаем това пред гражданите. Ако искаме да гарантираме, че решенията, които се вземат в този парламент са независими, ние не можем да се съгласим с това споразумение с Сингапур. То е дори още по-лошо от това, което сме виждали в миналото. Ще могат да се завеждат дела срещу държави, срещу региони. Ще има произволни действия, които са предприяти от съдилища без скруполи. Аз съм в подкрепа на международната търговия, когато има предимства за нашите дружества, но тук не става дума само за търговия, а за две различни споразумения. Трябва да направим разграничение между тях. Имаме споразумение за защита на инвестициите, което съдържа а, тази клауза за завеждане на дела от дружества срещу държава а, и а, търговско споразумение, свързано с носа и износа. То е важно за нас и за азиатските държави, които се развиват много бързо. Трябва обаче да подчертаем, че тези преговори бяха осъществени при известна липса на прозрачност. Комисията е информира на парламента само за това, което прави и за проблеми, свързани с някои географски е, означения. Ние много внимателно ще направим оценка на споразумението, особено, що се отнася до инвестициите. Тук имаме сериозни притеснения. Създаването на тази специализирана съдебна система е нещо доста интересно, нещо, което в миналото ясно сме отхвърляли и срещу което трябва да се протеставим и сега. Ето за това ние ще гласуваме по начина, по който ще гласуваме. Благодаря ви от НС Франжаме има думата. Господин председател, да, търговията наистина не трябва да спира и всъщност комисията тези технократи и тези, които подкрепят е, глобализацията от всякакъв вид, е, те правят това. Но всъщност става дума за е, това споразумение с Сингапур. Това всъщност е кръстопът на международната търговия и това е част от бъдещите такива споразумения. Ние отваряме нашите врати за азиатските изделия и това ще постави в опасност нашата економика. Това споразумение е опасно също и за европейските потребители, защото Сингапур не признава голяма част от европейските стандарти. Що се отнася до е, европейските ценности, да не говорим за тях. А, те всъщност се потъпкват от финансовите интереси на международните концерни. Свобода на пресата, права на човека. Не мислете, че Сингапур, е, този фискален рай, би е, спазвал всички тези неща. Наистина, търговията няма спирачка, но нито Франция, нито Европа ще спечелят от това. Освен ако тази суперлиберална политика, насочена към печалби, хората повече не искат. Хората искат да могат да се отеглят в своята територия. И е, те искат да а, започнат да се защитават срещу тази а, глобалистична политика на привържениците на Европа. И мисля, че народът ще успее. Благодаря. Госпожа Роволт. Благодаря, господин председател. Аз искам да се огранича само върху някои точки. Първо, това е първото е, споразумение, което се сключва след решението на СЕС за изключителната или смесената компетентност при споразуменията за свободна търговия, така че това е едно много модерно, много прогресивно споразумение, по което ще гласуваме утре. Две неща. Първата част от споразумението за свободна търговия Сингапур признава е, правилата на ста и това всъщност върви в наша посока. И наистина е победа това, което направи госпожа комисарят. В това инвестиционно споразумение сме предвидили двустранен трибунал с възможност за обжалване. Това, което искаме от години в парламента е закрепено в писмена форма. Сингапур го прие и това е положително за нас. Сингапур ще отвори вратите с целия бързо растящ регион на АСЕАН и за това е НП ще гласува за това споразумение. Председателят прекъсва ораторката. Благодари. И сега госпожа Гранвандър. Уважаема госпожа комисар, уважаеми колеги, уважаеми господин председател, тази търговия, която пропагандира комисията, все още не е факт и продължава се тази радикална пазарна политика, от която печелят само големите концерни, устойчиво развитие, права на работниците, екологични стандарти, играят второстепенна роля в такива случаи и дори не играят никаква роля. Сингапур не е ратифицирал и не е приел е, стандартите за труда и за това има достатъчно санкции. Обаче в споразумението за защита на инвестициите има известно подобрение, но нищо не се е променило в основната проблематика. Чуждестранните инвеститори имат привилегировани права, когато търсят претенциите си и не спазват правилата на международните институции. За това както в комисията по търговия, така и сега ще гласувам и срещу е, споразумението за свободна търговия, и споразумението за защита за инвестициите с е, Сингапур. Господин Ян Захрати. Дякую, пане председající. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Госпожо комисар, Трети мандат съм в този парламент и си спомням колко време ни отне за да стигнем до тук особено, що се отнася до споразумението за свободна търговия с Сингапур. Ние работим по него по време на последния мандат. Почти приключва настоящия ни мандат и можем да се поздравим с споразумението. Сингапур е логистичен, технологичен център в света или поне в Юго-Источна Азия – Хубаво е, че Европейският съюз а, сега а, пристъпва към либерализация, водеща в света и работи по това споразумение. Остава още нещо обаче да свършим. Подобно споразумение и с Виетнам. Надявам се, че преди края на мандата ни ще успеем и това да направим. Благодаря господин Захарадил. Госпожа Шаке има думата. Благодаря, госпожо комисар Малстрам, колеги. От столетия се обменят стоки, използват се различни форми на транспорт за свързани различни точки на света. Сега, чрез цифровизацията, могат да се предлагат услуги навсякъде. Един преводач в Австралия може да преведе книга от Франция или пък е, някой другаде да извърши дизайн за Бразилия. Това, което можем да направим е правилата, свързани с търговията, да са равнопоставени, да са предсказуеми, справедливи и целта ни е да имаме високи стандарти и да споделяме ползите. Трамп ясно показва как изглежда альтернативата без спазване на правилата, несигурност, която вреди на пазара и на живота на хората. Мисля, че е малко иронично в този контекст да има толкова строга критика от страна на някои колеги, не толкова по отношение на търговията с Китай, а по-скоро за търговските правила и споразумения, които договаряме. И аз се радвам, че има хора, които показват лидерска позиция сингапурските ни партньори, с които преговаряме вече 10 години. Сингапур е важна врата за стоки и услуги, силен партньор в региона като цяло. Но това споразумение няма да накара сингапурците да станат точно като нас, нито пък ние ще копираме тях. Ние отговаряме за собствените ни закони и стандарти. И аз се радвам, че можахме да убедим сингапурската страна да замени изостаналите 13 споразумения, които включваха глава ASDS, да ги заменим с системата от инвестиционни съдилища и радваме се, че има резултати, ще има повече прозрачност, запазваме правото да регламентираме, създава също механизъм за обжалване и предвижда по-голяма роля за гражданското общество. Така че трябва да се подкрепи това съвременно споразумение с Сингапур. Така ще отправим сигнал във време, когато национализмът и популизмът и протекционизмът надигат глава. Ние трябва да бъдем заедно с нашите партньори в подкрепа на търговска система, базирана на правила. Благодаря. Морел има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожа комисар, този това споразумение за свободна търговия следва един ускорен, дори френетичен ритъм и винаги се подчинява на същата логика, която всъщност привилегирова непрекъснато интересите на едрия капитал и на големите предприятия, а не на работниците и на потребителите. Нищо ново няма в това споразумение с Сингапур. Няма споразумение, що се отнася до екологичните норми, частните съдилища, частните трибунали професионали няма да спазват нормите на социалните партньори и аз искам да намаля малко ентусиазма на колегите, когато говорят за Сингапур. Казваме, че Европа споделя еднакви ценности. В крайна сметка, и това е много важно за нас, това всъщност е, е данъчен рай, един от е, световните шампиони по непрозрачност на финансите. И е, аз мисля, че не би трябвало Европа, която критикува данъчните обежища, да сключва подобно споразумение. Госпожо комисар, вие казвате, че това е най-доброто споразумение. Аз пък мисля, че още много път трябва да извървим до такова. Благодаря. И сега давам думата на Яник Жада. Благодаря, госпожо комисар, уважаеми колеги. Госпожо комисар, вие говорихте за економическата динамика в Сингапура, но нещо, което не похвалихте е свободата на печата и демокрацията. И съвсем основателно това споразумение за защита на инвестициите не отчита демократичните системи. Как искате развитието на популизма и национализмът да бъде подхранван чрез прехвърлянето на суверенитета от гражданите към многонационалните компании. Тези трибунали от които ще се възползват е, хилядите дружества, които са в е, Сингапур, могат да атакуват държавите по различни въпроси. Това подкопава демокрацията. А Европа е демокрация. Европа са гражданите. Това не могат да бъдат много националните компании. Моля ви, колеги, отхвърлете това споразумение за защита на инвестициите. Не може непрекъснато да подкрепяме многонационалните компании, данъчните раеви, райове. Нека да подкрепим европейския проект, който се подкопава от всичко това. Благодаря. Следващият оратор е господин Дартмут. Благодаря, господин председател. Хубаво е, когато някой е така отдаден на споразумението за търговия. Сега Сингапур има БВП, което е по-голямо от това на Германия. Но Сингапур не са част от голям търговски блок може би онези, които в Обединеното кралство искат да останем в Европейския съюз, са наясно с този факт. Всъщност, свободната търговия залага на принципи и тук искам да се спра на нещо, което вече беше казано. 45 години се подписва след като Обединеното кралство се присъедини към Европейския съюз. Търговските споразумения на Обединеното кралство – са като а, състезание по танци. Много бавно се случва всичко. Тук имаме споразумение, което обхваща голям брой а, индустриални стоки. Но това, което споразумението ни изисква е да има свобода на движението на хората. Това доказва още веднъж, че свободната търговия и свободното движение – могат и всъщност са съвършенно отделни. А сега няколко думи за Брексит. Премахване на тарифите, това е част от плана на Европейския съюз, но в същото време ще бъдат облагани с тарифи стоките. Сингапур либерализира търговията и услугите, но Европейския съюз в същото време говори за затруднения в търговията между ЕСЕ и Обединеното кралство. Може би един ден Европейският съюз ще заложи на същите здрави търговски принципи по отношение на Обединеното кралство, на които залага спрямо Сингапур. Но този ден ще дойде само тогава, когато господин Доналд Тъск най-после си намери точното място в ада. За протокола искам да кажа, че господин Тъск има план за токсични злоупотреби, но няма да успее. И в никакъв случай това не помага на политиката. Виждам тук видни представители от политическите среди. Подобно споразумение, като това с Сингапур, трябва да бъде подписано и с Обединеното кралство. Благодаря за вниманието и разбирането. Председателя. Благодаря. Следващия оратор е господин Ланчини. Благодаря, господин председател. Чухме колко добро е споразумението между Европейския съюз и Сингапур. Европейския съюз договаря споразумение за защита на инвестициите с партньор от друг континент. Това трябва да е в наша полза. Обаче, Искам да посоча, че Сингапур е важен кръстопът в Южна Азия, в този регион, обаче съществува риск там да има и други играчи и да не спазват разпоредбите на споразумението. Сингапур е на трето място в света по отношение на подправените продукти и трябва да се действа много енергично срещу това. Италианската индустрия е една от първите жертви на тази тенденция. Отварят се вратите за ефтини продукти от Китай, Малайзия, които в Сингапур се обработват финално и след това защитените означения за происход. Системата в Сингапур не предвижда изобщо такъв регистр. Нашите географски наименования няма да бъдат защитени автоматично. Европейските стопански субекти трябва да започват сами такива производства. Сингапур е глобален финансов център и Взаимната либерализация на финансовите услуги е също част от споразумението, обаче може да се получи така, че да се заобиколят е, сродни европейски споразумения с е, подобен предмет. Също така е, се твърди, че Сингапур е данъчно обежище. Има малко гаранции срещу отклоняването от данъчно облагане и големите концерни ще могат да крият там печалбите си, но да запазят седалището си в Европейския съюз. Господин Макалист. Господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, искам да кажа нещо във връзка с външно-политическото измерение. Ние често сме говорили по тази тема тук в пленарна зала. Това е една система, която отразява е, световния ред. До сегашните партньори като че ли поставят е, под въпрос постигнатото заедно, работят с протекционистични мерки дори за връщане към старото положение. И за това споразумението, търговското споразумение и това за защита на инвестициите между Европейския съюз и е, Сингапур идва точно в правилния момент и поставя ясен знак на равностойни партньори, също така е, дава възможност за насърчаване на нашата базирана на правила система. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Шустър. В Европейския съюз ние сме горди, че е, ние е, застъпваме не само свободната търговия, но и търговия базирана на ценности и всъщност е, нашите търговски партньори трябва да гарантират минимум от е, права на работниците. Трябва да бъдат ратифицирани всички норми на МОД в тази връзка, но Сингапур не го прави. Председателят на Комисията по търговия всъщност показа, че Сингапур няма подобна воля. Вместо конкретни е, планове, е, просто се правят камуфлажни мерки. Европейския съюз защитава минимален пакет от права на работниците, който не се защитава в Сингапур. И трябва да не допускаме дъмпинг, който да подкопае конкуренцията. Това е въпрос на достоверност, който иска търговия базирана на ценности, трябва да отхвърли споразумението с Сингапур. Благодаря. И сега господин Ледхот. Brilliant. Колко чудесно всички да сте толкова развълнувани от търговско споразумение с, с, с една островна економика, която се развива динамично. Но аз имам добра новина. Има нещо, което е много по-близко до тук, като Обединеното кралство, когато се събудите, когато напусне Обединеното кралство. Сингапур ще каже, че са готови да постигна споразумение с нас. Така че нека да свършим нещата добре, нека да не чакаме 10 години, за да стигнем до момент, в който стигнахме сега. Нека да говорим за търговията, за начин да се разменят стоки и услуги. Така действат нещата. Не се опитват да наложат различни правила и норми дни на други. Така че покажете същата вълдушевеност и за сключване на споразумение с Обединеното кралство. Жак Колумбия има думата. Господин председател, да включим споразумение с Сингапур, това всъщност може би е първата пречка. Сингапур излезе от Малазийския съюз. Виждате и какво е населението там. До голяма степен то се състои от китайци и износът на Сингапур всъщност се състои от продукти, които идват от Китай, които просто се преекспортират от там. Това означава да отворим вратите пред Китай. Знаете, че техните принципи не са стабилни. Създава се много голям дисбаланс, което е смъртен удар за нашата економика, защото и количеството и качеството на продуктите не се подчинява на никакви норми, подобни на нашите. Ние познаваме този непрозрачен характер на банковите дейности и финансовите дейности в Сингапур и това създава безпокойство. Така че ние настояваме да отхвърлите тези споразумения от, в името на економическата протекция на европейските економики. Благодаря. Сега давам думата на господин благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчиците. Беше, беше подчертан на стратегическия характер на споразумението с Сингапур. Той е един от най-важните ни партньори в Юго-Источна Азия. Но аз искам също да подчертая, така както направиха и други колеги, да се заложи на свободната търговия, базирана на правила, особено сега, когато има изкушения за протекционизъм. Искам да подчертая, че тези споразумения биха могли да се сключат и по-рано, но както каза комисария Малстрем, доста често в а, тези времена на глобализация не говорим само за внос и износ, а, а за много по-непрекъснато, по осложняващи се а, вериги на производство, където нещо се произвежда на едно място, се а, окомплектова на други. Така че нека да направим нещо, което да улеснява нашите предприятия. Джудит Карлтън Дарлинг има думата. Благодаря, господин председател. Сингапур е стратегически партньор на ЕС и е правилно да задълбочаваме взаимоотношенията. Това е първата азиатска страна, която влиза в споразумение с Европейския съюз. Те ще бъдат образец за другите. Ще даде тласък на развитието. Но ако правилата на играта са в полза само на някоя, не на всички, споразумението няма да даде това, което се очаква. Правата на работниците зависят от политическите договорености, а интересите на инвеститорите са защитени от нашите правителства. Не мога да подкрепя привилегии пред съда, особено когато имаме а, застъпници за правата, които, чието права не се спазват. Благодаря. Господин Каспари има думата. Господин председател, уважаема госпожа комисар, уважаеми колеги, най-накрая в този дълъг процес стигнахме до резултат и утре можем да гласуваме това споразумение. То по принцип е готово от много години, но решихме по примера на това споразумение да изясним някои неща пред Европейския със. Това всъщност е обект на много интензивна проверка, както от нас, така и от е, Европейския съюз. Решихме да направим с Сингапур това, което направихме с Япония, с Канада, а именно да създадем правила за глобалната търговия, за да не може да се налага винаги най-големия и най-силния, както казаха много колеги, а да действа силата на правото в ясно очертани рамки. Затова питам всички колеги, които отхвърлят това споразумение, какво ще се подобри, ако ние не сключим това споразумение? Ще пропуснем много шансове, ще предоставим пазара пазара на други, ще лишим е, нашите предприятия от пазари в този регион. Нищо няма да подобрим, ако не сключим това споразумение и за това моля всички колеги, които се изразиха критично днес, до утре да преосмислят позицията си. Благодаря. Благодаря. И сега давам думата на господин Силва Перейра. Господин председател, госпожо комисар. Европейският парламент трябва незабавно да одобри трите важни споразумения с Сингапур, които вече са пред нас в окончателния си вид. Е, споразумението за партньорство и сътрудничество е от стратегическа важност е, за отношенията ни с Сингапур. Споразумението е, за защита на инвестициите е първа стъпка за премахване на двустранният арбитраж и споразумението за свободна търговия улеснява търговските отношения с важен партньор в Юго-Источна Азия и насърчава устойчивото развитие. Сингапур поема ангажимент за ратифициране на конвенциите на МОД. Ние също приемаме една прогресивна резолюция, която е изготвена от колегата Дейвид Мартин, така че нека да я подкрепим с гласа си незабавно. Благодаря ви. Следващият оратор е господин Фелтнер. Благодаря, господин председателю. Благодаря, госпожо комисар. Най-накрая разполагаме с споразумението с Сингапур. Би трябвало това да бъде нещо много простичко, ни отне 10 години и не са виновните, а ние. Разбира се, има много колеги, които направиха всичко възможно в този парламент да предотвратят това споразумение, особено що се отнася до споразумението за защита на инвестициите. Това навреди на политиката за търговия на Европейския съюз, е, т.е. от нашето отношение към Сингапур. Но това е едно добро, динамично споразумение. Сингапурската економика е най-динамичната в Азия и смятам, че утре трябва да подкрепим предложеното. Има много, които са против споразуменията от различни а, формации. А, най-лошото, което можем да направим, да се противопоставим. Така че ни е нужна широка подкрепа и да възстановим доверието в тази процедура. Благодаря. Госпожа Джио. Господин председател, господин, госпожа председател, аз съм от делегацията за връзки с Юго-Источна Азия. Това споразумение е от стратегическа важност за Съюза. Имах възможност да осъдя споразумението с много заинтересовани страни в Сингапур, включително ЕПО, независими представители на синдикатите. Всички те подкрепят едно по-силно партньорство между нас и тяхната държава. Особено важно е, като се има предвид, че световната търговия е в отстъпление Европейския съюз сега пренаписва правилата. Зная, че някои от колегите имат резерви, особено относно ратифицирането на конвенциите на МОД за устойчивостта. Аз бях уверена от колегата Дейвид Мартин, един от докладчиците, който извърши отлична работа и успя да накара сингапурската страна да отчете много от нашите притеснения. Министър-председателя с писмо направи, отправи ангажимент, че ще бъдат ратифицирани конвенциите на МОД. Така че това не е само твоя заслуга, господин Дейвид Мартин, но и за Европейския парламент като цяло. Чудесна работа от страна и на двамата докладчика. Ярослав Веленса има думата. Утре ние ще гласуваме, за да подкрепим търговията и да подкрепим конкурентоспособността на европейските компании, да насърчим економическото развитие, но също така и ценностите в световната верига на а, ценности. Това включва и опазване на околната среда. Въпреки, че понякога европейските компании се затрудняват, все пак ние въвеждаме стандарти, които са образят за цял свят. Благодарение на това нашите делови субекти а, се разрастват Имаме най-големия набор от споразумения за свободна търговия в цял свят на пет континента с 70 страни. Така създаваме и работни места за европейците. Благодарение на този вид споразумения. Търговските споразумения с страни като Япония, Сингапур или а, Виетнам имат економическо въздействие и ние също така изличаме ползи от подобни споразумения и би трябвало да се възползваме от тях и в бъдеще. Надявам се, че утре ще гласуваме за споразуменията и ви приканвам всички да гласувате за. Благодаря. Следващия оратор е Франциско Асис pan wiceprzewodniczący Teliczka poprowadzi dalej. И благодаря на господин Теличка, който ще продължи като председател на това заседание. благодаря, господин председател. Тези споразумения са от изключително значение за Европейския съюз, който не трябва да се затваря в себе си, а да бъде в активна и положителна позиция – в регулирането на глобализация. Това споразумение за партньорство, което обсъждаме днес, ще има много голямо економическо и политическо значение в Европейския съюз по отношение на този толкова важен регион Юго-Источна Азия. Разбира се, ние не трябва да поставяме в опасност тези двустранни отношения между нас и Азия. Изисква се по-добро сътрудничество във всички сфери. Това споразумение покрива политически клаузи, т.е. съдържа такива по отношение на правата на човека в тези страни. Също така и борбата срещу тероризма. Аз мисля, че също се съдържат разпоредби от екологичен характер. Уважаеми колеги, е, извинете. Беше ми казано, че 25 минути вече закъсняваме, затова моля ви да спазвате времето си за изказване. Искам да се извиня предварително. Е, ще запазим спонтанните изказвания, но няма да има въпроси по процедурата синя карта. И така, Искам да ви кажа добър вечер. Давам думата веднага на господин Петерле. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегата Дейвид за отличния му доклад. Партньорството и сътрудничеството с Сингапур се отнася не само до защитата на инвестициите, но се отнася и до политическо партньорство, което ще ни даде възможност да имаме много по-задълбочени и по-интензивни отношения, свързани с запазването на околната среда, сигурността и прочие. Създават се и нови възможности за сътрудничество в областта на правата на човека, неразпространението на ядрените оръжия и други видове сътрудничество, включително и в здравеопазването. Освен това, ще ни даде възможност заедно да се борим срещу раковите заболявания и да работим заедно с всички страни от региона. Господин Мамикен за една минута. Благодаря, господин председателю. Скъпи колеги, доколкото знам, Министерството на търговията в Сингапур са се съгласили да подпишат в най-кратки срокове конвенциите на МОП. Но това, което е много важно, е наблюдението от страна на Европейския съюз по отношение на изпълнението. Сингапур се появява на високо място в индекса на Transparency International за корупция – и също така в списъците за банковата тайна. Всъщност отделните е, изисквания по отношение на данъчните райове също трябва да се прилагат. През граничното инвестиции са тема, която попада в този обсек и съответно би трябвало да понесат и своята отговорност по отношение на стандартите за прозрачност. Много обаче от всичко това ще зависи от капацитета на Европейския съюз да изисква строго прилагане и изпълнение на всички тези стандарти. Благодаря, господин Строявски. W 2012 roku od pytań kierowanych do Въпросите, които бяха отправени към Съда на Европейския съюз, получиха отговор на 20... 2017 година. Страни като Индонезия, Филипините и Виетнам ще бъда част от нови споразумения. <clears throat> Сингапур е важна за нас страна в този регион. Според мен защитата на инвестициите зависи от уреждане на въпросите с двойното данъчно облагане, което е от полза не само за партньорните, ни, за нас. Искам да добавя, че процедурите, които прилагаме, са доста тромави и те застрашават с загуба на време. Трябва да се направи необходимото за това процедурите да станат по-прозрачни и по-бързи. Благодаря, господин председател. Аз приветствам споразумението с Сингапур. Поздравявам екипа по преговорите. Сингапур от дълго време е надежден търговски и политически партньор. Над 10 000 от нашите компании споделят е, нашите ценности и върховенството на закона. Сингапур са сред основателите на АСЕАН и основен център в региона. Аз лично смятам това партньорство за стратегическа основа за по-нататъчното развитие на сътрудничеството с държавите членки от АСЕАН – това е, са едни от най-бързо развиващите се економики в света. Споразумението за търговия ще създаде нови възможности за износ към Сингапур. Това споразумение ще даде тласък на европейската економика на стойност около 500 милиона евро през следващите няколко години. Благодаря, колега. Сега имаме спонтанни изказвания от залата. Не мога да приема допълнителни искания. Господин Поспешил има думата. Благодаря, господин председател. Искам да изкажа моя голям респект пред госпожа комисаря за това, че приключиха работите по това споразумение. Ние трябва да защитаваме свободната търговия в света. Настоящото правителство на САЩ тук следва друго поведение, обаче ние трябва да бъдем по-амбициозни в бъдеще при сключване на подобни споразумения и да съкръщаваме времето за преговори. Аз знам, че становището на СЕС удължи целият този процес, но какво можем да направим, за да сключваме такива споразумения по-бързо в бъдеще? Надявам се, че това споразумение ще доведе до там, че скоро ще сключим споразумения с цялото пространство АСЕАН. Това трябва да бъде идеологията на Европейския съюз свободна търговия. Това е посланието, което трябва да изпращаме в света. Господин Полчък за една минута. Дякую, пане председател, за отделени слова ровнеш. Благодаря, че ми давате думата. Аз вярвам в свободната търговия без пречки, но базирана на споделени ценности. Мисля, че ние споделяме доста ценности с Сингапур, като либерални тенденции, върховенство на закона, справедливи правила. Искам да поздравя докладчика, както и преговарящите екипи. Мисля, че сме постигнали баланс в това споразумение и то е огромна възможност за нашите дружества, за гражданите и за институциите ни. Не зная какво по-различно споразумение бихме могло да имаме. Има някои опасения, но само ще загубим време, ако търсим друго споразумение. Аз съм за това да се подкрепи този проект. Господин Капуто, благодаря, господин председател. Укрепването на отношенията с Сингапур е нещо, което подкрепяме. Отварят се пазарите, създават се възможности за диалог в областта на правата на човека, изменението на климата и финансовите въпроси. Но в споразумението се съдържат и някои опасни елементи, а, с които се сблъскахме и по отношение на тип тип Гаранциите при уреждането на спорове между инвеститори и държави са проблемни и корпорациите поради това ще могат да завеждат дела по отношение на околната среда и това е напълно погрешно трябва да имаме споразумение, което да гарантира задължението на компаниите да изпълняват тези задължения. Това споразумение за Сингапур ще е първото, то ще бъде а, основа и за споразумение с Мексико и други. Благодаря. Споразумението за партньорство и сътрудничество с Сингапур ще допринесе за разширяване на търговията. Ние се нуждаем от внос на ефтина стока от Сингапур, тъй като Сингапур на практика не е нищо по-друго от един пункт за износ на стоки от Китай. Ние знаем как се произвежда тези стоки, не се спазват правилата на работниците и това е типичен случай на дъмпинг. Не става дума изобщо за справедлива търговия. Това, което имаме пред себе си, е против интересите ни. Аз разбира се съм против логиката за ISDS, която защитава инвеститорите за сметка на държавата. Забравя се за човешките права, за върховенството, за закона, за свободата на словото в Сингапур. Комисарят Малстрем има думата. Благодаря, господин председател, Почитаеми госпожи и господа, нека да отговоря на някои от въпросите. Обществения, държавния дълг е изключен. Това е ясно. Изключваме държавния дълг от разпоредбите за защита на инвестициите. Уреждането на спорове между инвеститорите и държавата е нещо, което вече е в миналото. И ви благодаря за сътрудничеството, което ни оказахте за създаване на новата модерна система, като а, тази система бе обявена а, от съда за напълно съвместима. Ще имаме арбитраж а, с пълна прозрачност, с налични механизми и ще бъде съвършенно ясно кога могат да бъдат а, завеждани дела и кой какви права има. Сингапур не са в списъка на а, юрисдикциите, които не сътрудничат Вярно е, че те първа ще трябва да бъде създаден регистър в Сингапур, за да могат европейските компании да защитят географските обозначения, които са 196 и а, всъщност да могат да а, пристъпят към осъществяване дейност само когато има доказано съответствие. Има три конвенции на МОД, които те първа трябва да бъдат ратифицирани. В момента тече усърна работа в Сингапур в сътрудничество с МОД, за да могат тези конвенции да бъдат приведени в изпълнение и в крайна сметка ратифицирани. Имаме писмо от правителството на Сингапур, което ни уведомява за процедурата. Ако вие гласувате с голямо мнозинство за това споразумение, всъщност ще гласувате за едно много амбициозно споразумение за свободна търговия, което ще бъде образец за много предстоящи подобни споразумения в региона. Вие ще гласувате за едно споразумение за защита на инвестициите, което е съобразено с вашия подход и също така ще спомогнете да се даде рамка на сътрудничеството с Сингапур да стъпи то върху солидна основа да се позволяват контакти между отделни лица, да се подпомогне научно-развойната дейност. И това ще е всъщност първото споразумение, което е подкрепено от Европейския парламент съобразно новата архитектура. Имаме кръг на приятелите с страни, които застъпват същите позиции, страни, които вярват в глобалните норми и правила, страни, които залагат на взаимно изгодните и устойчиви търговски споразумения с приятелите, с цел да се даде облик на глобализацията. Благодаря на докладчиците, благодаря на депутатите и на вас, господин председателю. Председателя, благодаря ви. Ако позволите, ще се възползвам от това, че съм председателстващ, за да споделя е, благодарност за положените усилия. Двамата докладчици изчерпаха предвиденото за изказвания време. Ще дам думата на господин Мартин за две минути. Комисията вече отговори на повечето въпроси, затова аз няма да отмемем пълни две минути. Аз оглеждам и не виждам никой, който да е направил критичен коментар и все още да е в залата, т.е. няма какво да отговарям. Искам само да повторя, че що се отнася до споразумението за свободна търговия, това е добър за работните места, за инвестициите, трябва да го подкрепим, за инвестиционното споразумение, то е най-съвременното, което някога сме сключвали. И ще заключа с това, което каза комисаря. Ние опитваме се да работим с, с, с самишленици, за да се прилагат общи правила, не правото на джунглата. Ние сме за многостранни търговски споразумения. Благодаря. Колегите, които бяха критични, са напуснали, може би са били убедени в хода на дебата. Нямам друго обяснение. Благодаря, госпожо комисар. С това приключваме съвместното разискване. Можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Устен въпрос към Европейската комисия. Отстъпление от правата на жените и равенството между половете в Европейския съюз.